Комисията сменя своето участие. Преминаваме към доклада за дейността на Комисията по петиции през 2014 година. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Това е доклад за дейността на Комисията по петиции през 2014 година. Аз работя в тази комисия от 2004 година, така че имам представа как работи комисията. Виждам също така и резултатите върху законодателната дейност – Петициите, които получаваме, ни показват как се прилага общностното законодателство в държавите членки. Все още имаме огромен брой петиции и това показва, че законодателството не се прилага както трябва. Председателката прекъсва. Много ви моля да не се водат паралелни дебати в залата. Заповядайте, госпожо. Броя петиции, който получихме, означава също така, че гражданите разбират все по-добре, че има кой да защити техните интереси в Европейския парламент. Е, принципно ние имаме едно стабилно увеличение на броя петиции, но 2014 година имаше лек спад. Статистиката, с която разполагаме, показва, че 2014 година сме получили 2714 петиции, 6% по-малко, отколкото през 2013 година. Приключихме работата по 1000 887 петиции, което пък е 10% увеличение спрямо 2013 година. Ние настояваме всяка петиция да се разглежда в разумен срок, да се стига и до разумно решение. Освен това, разчитаме и на компютърните технологии, благодарение на което можем да работим по-ефективно и бързо с гражданите имаме и новия портал, който започна работа през 2014 година. Той вече допринася за по-добрата работа на системата, защото гражданите могат да подадат петициите си онлайн. Могат да се регистрират, да въведат петицията, да изтеглят документи. Освен това, автоматично се изпраща електронно съобщение при всяка промяна на статута на петициите. 80% от получените петиции през 2014 година бяха изпратени по имейл, докато 2013 тази бройка беше по-ниска с 5%. Искам да благодаря на всички работили по доклада. Благодарение на тяхната ангажираност, доклада сега отразява по-добре работата на комисията, ще отговори и на въпроси. Благодаря. Господин Аврамополо, заповядайте. Е, благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, Европейската комисия приветства като цяло доклада на госпожа Де Оденберг. Признава се ролята на комисията за оказване на помощ на комисията по петиции по въпроси, повдигнати от вносители на петиции. 790 бяха признатите за допустими петиции, по-голямата част от тях бяха препратени за становище към комисията общо с 688. Ние приветстваме по-оптимизирания подход, прилаган от комисията, за да насочи съответните петиции към ресорният орган, който може да им отговори най-добре. Комисията понякога налага ограничения по някои петиции по същество. Комисията би искала да увери депутатите, че тя отговаря на всички искания на Комисията по петициите които са в правомощията и помага на комисията по петициите по най-добър възможен начин. Няма процесуални ограничения, които да са наложени, свързани с разглеждането на петициите. Но може да се да има случаи, когато комисията не е в състояние да даде детайлен отговор на комисията по петициите, тъй като не е компетентна по съответния въпрос. В подобни случаи комисията информира Комисията по петициите по надлежен начин. Всяко решение за приключване на работата по петицията зависи от самата комисия пети. Докладът призовава комисията да бъде представена с най- висок ранг служител по време на заседанията на комисията Пети. Европейската комисия иска да увери комисията Пети, че винаги прави това, винаги изпраща възможно най-високия ранг служител, който отговаря по съответния въпрос. Не сме получили до сега никакви данни за това, че комисията не е била представена на нужното ниво по време на такива заседания. Има също призиви за транспониране на европейското законодателство. Ние искаме да подчертаем, че комисията винаги настоява за правилното транспониране на законодателството и прилага процедурите по EU и процедурите за нарушения. В рамките на програмата за по-добро регулиране, комисията предприема превентивни действия за да подпомогне държавите членки в прилагането на законодателството на Съюза. Сега по въпроса за предоставяне на информация, свързана с процедурите за нарушения, която пряко да е свързана с разглежданите петиции, искам да кажа, че подобна информация вече е на лице. Европейската комисия отчита дейността си в годишния доклад за наблюдение на изпълнението на законодателството на Съюза, където се посочва по какъв начин изпълнява своите функции на пазител на договорите. Също а, а, предприема последващи действия, свързани с петициите, а, представени от парламента. Споделя се информация с парламента в съответствие с действащото рамково споразумение и предоставя информация за процедурите за нарушения под формата на съобщения за печата, особено на етапите на обосновано становище и при предаване на случая на съда. Всички данни, свързани с процедурите за нарушения, могат да бъдат консултирани онлайн. Освен това, комисията в момента разглежда начини за подобряване на проследимостта на досиятата, по които са изпратени петиции от Европейския парламент. Що се отнася до тълкуването на член 52 страна на комисията на картата на основните права, искаме да кажем, че той съответства на съществуващата съдебна практика на Съда на Европейския съюз. Относно гражданската инициатива, Европейската комисия е пълно ангажирана да помогне на тези граждански инициативи, за да реализират своя пълен потенциал. Комисията също е приложила и ще продължи да прилага важни мерки за подобряване на функционирането на този инструмент при наличната рамка в тясно сътрудничество с Европейския парламент, с държавите членки, с други органи на Европейския съюз и заинтересованите страни. Комисията е предоставила на Европейския парламент подробна информация по тези въпроси по време на пленарното заседание на 26 октомври 2015 година. Европейската комисия обмисля допълнителни действия които да бъдат приложени в някои ключови области, които са подчертани в резолюцията на Европейския парламент, свързана с Европейската гражданска инициатива. Само три години изминаха, откакто влезе в сила регламента, затова е твърде рано да се прави преразглеждане на законодателството в тази област. Но комисията продължава да работи и през 2016 година, за да разгледа дали е необходим такъв законодателен преглед на по-късен етап. Що се отнася до призивите към комисията да изпълни препоръките на омбудсмана и да вземе предвид становището на Пети за преговорите за трансатлантическото споразумение с САЩ, комисията иска да увеличи в максимална степен прозрачността там, където е възможно, без да се накърняват принципите на конфиденциалност, които са важни за воденето на тези преговори. Много от препоръките на омбудсмана вече са приложени изцяло е, или са в процес на прилагане. Комисията разглежда инициативата на гражданската инициатива по член 11, свързана с а, а, трансграничното споразумение, но все още не е приключила работата, тъй като не са изпълнени условията по регламент 211 от 2011 година. Отбелязваме също важността на Европейската година на гражданите. Ще продължим да предоставяме информация относно демокрацията в Европейския съюз и поддържането на диалог с гражданите в държавите членки. Европейската комисия непрекъснато прилага програмата, насочена към гражданите. Цели се също да се засили участието на европейските граждани в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. И в заключение, комисията благодари на комисията по петициите за оказаната подкрепа за портала Solvit. Ние считаме, че Solvit трябва да се доразвие. Той работи а, сега добре, но ние работим допълнително с държавите членки, за да използваме пълния му потенциал. Искам да убедя, уверя парламента, че Европейската комисия е силно ангажирана с тясното сътрудничество с комисията по петициите, защото петициите са основно право и са важен елемент на гражданското участие. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на представителите на политическите групи. Най-напред господин Бекер от името на НП. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Годишният доклад за дейността на Комисията по петиции представя много и ясно успешната работа на колегите в тази комисия. Имам няколко въпроса относно доклада. реформата Веле имаше за цел да се реагира по-бързо на големия поток от а, петиции. Предвижда се една по-засилена роля на Европейския съд, подчертава се ролята на Европейската комисия като пазител на договорите. Имаше проучвателни мисии, които бяха използвани за политическа пропаганда преди изборите. Това трябваше да бъде включено в доклада. И за мен е необяснимо защо Докладчика отказа да включи цялата тази информация. Аз бях докладчик сянка от името на НП. Докладчика обаче отказа да разговаря с мен. Искам да й благодаря все пак за това, че в известен момент имаше известен напредък. Нашата задача все пак е да защитаваме европейските граждани. Искам да призова всички да подкрепят измененията към доклада днес, особено тези, които говорят за темите, които очертах преди малко, тъй като става дума за интереса на нашите граждани. Мисля, че ще имаме мнозинство в крайна сметка. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, виждаме, че истинското изражение на демокрацията е участието на гражданите. Ето защо Комисията по петиции е изключително съществена. Тя гарантира това участие. Ние получихме 2714 петиции през 2014 година. Е, същевременно комисията често казва, че не може да се произнася по въпроси на основните права. Би трябвало това да се промени. Аз призовавам целия Европейски парламент, както и Европейската комисия и държавите членки да излъчат ясно послание, че Европейския съюз е в услуга на гражданите. Моля комисия, комисията да ни отговаря когато задаваме въпросите на подателите на петиции. Благодаря, господин Мариес. Благодаря. Комисията е по петициите е институционален орган, чрез който европейските граждани могат да защитят своите интереси и да настояват за правилно спазване на европейското законодателство. Това е форма на диалог между различните нива на власт в Съюза, държавите членки, и гражданите. Някои от най-важните решения са от октомври 2015. Тогава беше прието моето искане да се приеме молбата на, за репарации, които да бъдат платени от Германия. Тя публично за първ път отговори по въпроса за репарациите тук е, открито на заседание на комисията. Има а, е, хиляди гърци, които бяха убити в а, е, концентрационните лагери. Искам а, да напомня за тях. Благодаря, госпожа Бесера Бастерече. Госпожо председател, аз искам да обърна внимание на специалното значение на Комисията по петиции за демокрацията на участието и за парламента. Това е истински отворено гише за гражданите. Всъщност повече от 500 милиона европейци могат да изпратят пряко на парламента своите въпроси. Това е много важно. Същевременно повечето им тревоги са свързани с правосъдието, околната среда, вътрешния пазар, основните права. Ние трябва да обърнем внимание. Същевременно е странно, че страни като моята и Испания често се оказват на първо място по петиции заедно с Гърция и Италия. Би трябвало правителствата на тези страни да го вземат под внимание. Същевременно Комисията по петиции трябва да работи в сътрудничество и координация с другите институции и органи на Европейския съюз, включително и комисиите в Европейския парламент. Ние искаме да отговорим на очакванията на гражданите, да бъдем ефикасен инструмент, но имаме точка 21, която е много важна Жалко е, че хартата за основните права все още не е прията от всички държави членки, а Стриктното прилагане на член 51 от хартата означава, че Европейската комисия често казва, че няма правомощия да предприема действия, свързани с основните права. Това е обща наша задача и предизвикателство трябва да променим подхода си. Твърде бързо говорите, казва ораторката. Госпожа Гусман има думата. Европейския съюз се изгради от гражданите и гражданките на този съюз, но този съюз мисли само за финансовите си интереси. Парламентът, с който разполагаме е много далеч от хората, институциите не са демократични, не отговарят на реалните нужди на гражданите и всичко това се вижда, защото се работи само в поза на економическите елити. Всъщност единствената комисия в парламента, свързана с гражданите, е комисията по петиции. И там виждаме най-добре огромната дистанция между Европейския парламент и гражданите. Ние сме на светлини години от хората, които представляваме. Хора, които искат да се отхвърли те ТИП, да се отхвърли също така и арбитражния съд между инвеститори и държава членка, но тук в Европейския парламент мнозинството си затваря очите и продължава да гласува за продължаване на преговорите по ТИТИП. Виждаме, че има и много петиции, които искат да се сложи край на типа миграционна политика, която не отговаря на опазването на основните права. Има насилие по границите, опресия, натиск, депортации и въпреки това не се откликва на основните нужди. Прекъсва председателката. Вашето време изтече и освен това много бързо говорихте. Госпожа Реда. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и на колегите за отличната работа. В работата по доклада всички докладчици в сянка имаха право да изразят своето мнение. Много хора поставят под въпрос Европейския съюз в момента и ето защо работата на нашата комисия е изключително важна. Трябва да откликваме на молбите на гражданите, но не за сметка на качеството. Има много петиции, които не са разгледани поради липсата на ресурси. Ето защо ресурсите трябва да се увеличат. Освен това, трябва да отговаряме бързо, ясно и по прост начин. Освен това, трябва да се използва все повече и повече портала за внасяне на петиции. Този портал все още има някои недостатъци. Най-важното нещо обаче е да имаме добри последващи действия. Има други комисии, които могат да ни помогнат в нашата работа. Освен това, като пазител на договорите, комисията не трябва да повтаря онова, което казват властите в държавите членки. Правото на петиция е фундаментално право и трябва да се разглежда като такова. Комисията не е достатъчно ангажирана и това се вижда и от отношението и към гражданската инициатива. Най-лесният начин да се отблъснат гражданите е да се предоставят високи бариери и високи изисквания и да се пренебрегнат даже от тези петиции, които отговарят на изискванията. Искам да благодаря на Европейския омбудсман. Омбудсмана полага много усилия, за да може институциите да станат по-отчетни. Мисля, че всички институции трябва да бъдат отчетни и да следват един и същи дух. Госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да дам малко по-различни данни, свързани с допустимите петиции. 39% са тези петиции всичко това показва, че има неразбиране за дейността на компетентност, за сферите на компетентност на Европейския съюз. Но а, хората добре разбират, че имат право да внасят петиции. Това е изключително важен ресурс. Проблемът, който трябва да преодолеем, се отнася до въпроси, които се изпращат, трябва да получават адекватни отговори. Порталът, за съжаление, не действа по най-добрият начин. Той трябва да даде възможност на гражданите да задействат гражданска инициатива, но сега това не става. Благодаря. Знаем, че през 2014 година има спад с 6% спрямо получените петиции през 2013 година. Би трябвало обаче на комисията да се дадат повече ресурси. 2014 година 1070 петиции бяха обявени за недопустими, бяха приключени над 800, 817. Виждаме, че критериите за третиране на петициите обаче са не само технически, те са понякога и политически. Ние искаме да насърчим гражданите. Същевременно основното е демокрацията на участието, участието на гражданите. Но мисля, че в това отношение ние се провалихме, тъй като гражданските инициативи обикновено не са свързани с голяма юридическа яснота и добра подготвителна работа. От друга страна Европейската комисия не откликва достатъчно добре. Можем да вземем предвид преговорите с ТИТИП. На 3 милиона преговори подписи бяха събрани срещу тези преговори. Комисията обаче не регистрира това можем да критикуваме и Европейския съвет. През 2013 година имаш подобна подписка и тогава комисията регистрира подписите срещу споразумението с Швейцария. Следователно е ясно, че критериите са и политически. Когато комисията не регистрира инициативата, няма как да се премине към действие. Европейските граждани се обесърчават и за това вече не предприемат такива инициативи, а се обръщат към петициите. Госпожа Морвай. A petíciós bizottság munkájáról szóló jelentés. Настоящия доклад, посветен на дейността на Комисията по петиции, няма нищо общо с моя личен опит. И ето защо се обръщам към присъстващия комисар – моля ви да обясните. Е, комисаря, между другото, в момента не слуша, няма слушалки на главата, но съм сигурна, че разбира унгарски перфектно. Надявам се, че чувате какво казвам, господин комисар, затова сте тук, за да слушате. Мога да ви предоставя един документ, един лист хартия. На него пише колко унгарски граждани са станали жертва на ипотеки в чужда валута. Над 1 милион унгарски граждани са станали жертва на банките. Те са подписвали ипотечни кредити в швейцарски франкове и в последствие изпадат в тежко положение, има един отговор от страна на един юрист, който се побира в рамките на половин лист хартия, половин страница. Когато казвате, че всяка петиция се разглежда по прозрачен и уникален начин, Не виждам как може да твърдите нещо подобно, след като тези вносители, за които говоря, са получили само половин страница. Господин Яр. Благодаря. Като цяло Комисията по петициите върши много добра работа, но има три аспекта, на които искам да обърна внимание, възоснова и наказаното току-що от господин Бекер. Първо, много важно е да вземаме бързи решения за това, кои петиции са допустими, кои не. Тези, които не са допустими, не трябва да бъдат разглеждани, защото само се губи време. По този начин ние трябва да концентрираме вниманието си по петиции, по които имаме компетентност. Освен това, трябва да се спазват сроковете. Това се отчита и от реформата Бела. Девета месеца след регистрирането на петицията трябва да се проведе първа дискусия по нея или да се вземе първото решение. Но има петиции, по които членовете на комисията остават с впечатлението, че се налага подобряване на съществуващото законодателство и това трябва да стане в съдействие с останалите комисии. Затова е необходимо да се подобри сътрудничеството между парламентарните комисии, както и между, с националните парламенти. Искам да благодаря на секретарията на Комисията по петициите. Не е лесно да се работи в Комисията по петициите, но вие правите всичко възможно, за да улесните работата ни. Комисията по петициите е израз на европейската демокрация, защото гражданите могат пряко да се обръщат към институциите. И Комисията по петициите е нещо като сеизмограф и по този начин ние разбираме какво точно се случва в Европа, какво вълнува гражданите. Ако имате време, моля ви да присъствате на заседанията на нашите комисии понякога. Госпожа Киртан Дарлинг, благодаря госпожо председател. Много е хубаво, че вносителите на петиции могат да се обръщат към Европейския парламент, когато смятат, че интересите им са погазени. Всъщност, мисля, че в Комисията по петиции наистина се чува гласа на гражданите от цяла Европа. Говорим за неизпълнение на трудовите права, е, юридически грешки, стачки. Много често хората, които се обръщат към нас, са всъщност отчаяни. Всички други пътища пред тях са затворени. Комисията по петиции следователно има много важна роля за европейската демокрация. Затова и ние трябва да й дадем повече път в Европейския парламент. Трябва винаги да настояваме, че ние тук работим от името на гражданите и за гражданите. Благодаря, госпожа Викстрем, една минута. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и на всички колеги за положените усилия и за желанието да се постигне компромис по този доклад. Аз съм председател на комисията по петиции. Тя е мост между европейските граждани и институциите на ЕСА. Комисията трябва да представлява а, онзи портал, онази врата, а, чрез която гражданите да се свързват с Европейския съюз. В този доклад се говори за дейността на комисията през 2014 година. Това е специална година, тъй като имаше избори за Европейски парламент и тази година тези избори засегнаха работата на комисията. Трябва да благодаря на секретарията и на ръководителя на съответното звено в комисията по петиции, тъй като те увеличиха ефикасността на работата от 2014 година. Ние променихме нашите методи на действие и сега женем плодовете. Мисля, че е добре, че успяхме да а, убедим един от заместник-председателите а, да е а, от а, комисията. Госпожа Алкен. Благодаря, госпожо председател, благодаря за този доклад. Не искам да повтарям всичко, което се каза. Нямам кой знае колко време. Искам да кажа, че имаме по-добро сътрудничество с други комисии, но то може да стане още по-добро. И сътрудничеството с омбудсмана също е добро. Две неща. Нямаме достатъчно ресурси, с които да си изпълняваме задачите, тъй като гражданите внасят много жалби и трябва да имаме повече ресурси. Освен това, нямаме достатъчно проучвателни мисии. Най-доброто място да се чуят гражданите е когато се срещнем на място с тях. И още нещо. В скандинавските държави, Дания, Швеция и Финландия не съществува думата петиция. И гражданите не разбират какво е заглавието на тази комисия, названието на тази комисия. За това мисля, че трябва да се води кампания за промяна на името в скандинавските страни. Скандинавските граждани също имат право да скандинавските граждани имат право да внасят жалби. Имаме активни скандинавци в комисията. Господин Акер. Интересно е да се види, че има противопоставяне на ТТИП в документа. Насърчително е. С хиляди от моите избиратели изразяват безпокойство, че Поразумението ТИТИП ще доведе до проблеми. Също ще създадат проблеми и с взаимоотношенията между държавата и инвеститорите. Затова настояваме да се сложи край на това споразумение. Предстои референдум в Обединеното кралство и всички, които го следят, знаят, че ние искаме да се премахне ТТИП, както и да излезем от Съюза след референдума. Благодаря. Господин Валенса, благодаря, госпожо председател. Важен е този доклад за дейността на комисията ни по петиции, защото се разбира не само направеното през 2014 година. Можем да видим необходими ли са промени в бъдещата работа по петициите. Е, важно е как се отнасяме към гражданите, които упражняват правото си на петиция. Това е право, което всъщност поражда и доверието към нашите институции. Петициите са основен инструмент за ангажирането на гражданите в демократичния процес на ниво Европейски съюз. Затова мисля, че измененията на НП са особено важни за доклада. Те са за административната процедура, тъй като тя е много съществена за работата ни. Важно е да се водим от основните насоки за целия жизнен цикъл на петицията. Същевременно трябва да сме сигурни, че каквото и да правим, ние не даваме фалшиви надежди на вносителите на петиции. Необходимо е обаче във всички случаи техните въпроси да се разглеждат много сериозно в комисията ни. Все още, разбира се, предстои много работа в комисията по петиции, но нямам никакво съмнение, че можем да спечелим битката, да стигнем до добрите дефиниции за допустимост на петициите, например – и подходящите начини да обясняваме на гражданите защо в някои случаи петициите са недопустими. Благодаря госпожа Джофрида. Комисията по петиции играе много важна роля и е мост между гражданите на ЕС и европейските институции. Комисията Пети превръща парламента в една истинска демократична институция. Напълно осъзнаваме, че в очите на гражданите Европейския съюз е нещо далечно, нещо студено по своя характер. Гражданите обаче и техните молби са в основата на нашата работа. В молбите на гражданите е, се вижда посоката, която трябва да следва Европейския съюз. Ние трябва да изпълняваме техните желания. Непремлива е обаче, че има такова голямо забавяне при разглеждането на петициите. Понякога имаме забавяне с цяла година. Всъщност този проблем не се дължи на липсата на воля на депутатите и на служителите. Има други причини, а иначе служителите работят много активно. Благодаря, госпожо председател. Комисията по петициите защитава правата на гражданите, така както са предвидени в договорите. Те имат правото да внасят петиции в парламента по въпроси свързани с дейността на Съюза. Комисията по петициите трябва да изглажда някои нередности в дейността на европейските институции. Необходимо е да се подобри методологията. Ние вносихме изменения държавите членки да бъдат мотивирани да изпълняват решенията на комисиите по петициите от техните парламенти. Този въпрос беше обсъден миналата година. Не всички национални парламенти обаче имат такава структура, а, подобна комисия а, би била много полезна за взаимоотношенията между Комисията по петициите на Европейския парламент и тези национални комисии по петициите. Освен това, въпросите, които не са свързани с компетенциите на Съюза, да се разглеждат именно от националните комисии. Друг важен аспект е колко време е необходимо, за да се разгледа една петиция. Аз се занимавам с въпроси, свързани с издръжката на децата. И съжалявам, че ние няма как да вземем решения по такива въпроси. Благодаря за две минути, господин Чаки. Благодаря, госпожо председател. Трябва да запазим правото на петиция, защото това е инструмента за комуникация с гражданите. Петициите всъщност помагат на нашата работа и тази на другите институции. Ако сравните броя получени петиции обаче с броя европейски граждани, виждате, че петициите са твърде малко. Аз представлявам унгарско мълцинство, не виждам много петиции от тях. А Проблемите, които чувам от гражданите, са напълно достойни да попаднат в петициите. Те засягат основните права, околната среда. Виждам, че всъщност има нарушение на някои от основните права и принципи. За това ми се струва, че трябва да осведомяваме гражданите по-добре. Повечето от тях изобщо не знаят какви права имат да внасят петиции. Статистиката разкрива много нисък брой петиции от Унгария или Словакия. Като заместник-председател на Комисията по петициите, аз се опитвам да привлека хора от родната ми страна – защото знаем, че петициите се отнасят до процеса на вземане на решение и изпълнение на законодателството в ЕС. Същевременно целта на доклада е и да се подобри работата на комисията. Генералният секретар направи реформи, но за тях в доклада не се говори. Тези реформи всъщност ще обслужат по-добре европейските граждани. Благодаря спонтанни изказвания. Госпожа Магинес. Благодаря. Искам да поздравя комисията Пети. Аз съм бивш член на тази комисия. Сега се занимавам с отвличането на деца от страна на родители. Радвам се, че в тази област точно има дух на сътрудничество то е от полза. Един колега каза, че има проблеми с петициите, свързани с деца и с случаи, където има партньори в различни държави. Не винаги стигаме до най-доброто решение за засегнатите страни, но имаме известни насоки поне за онези, които страдат. Това са най- емоционалните петиции, най-проблемните петиции, мисля, че трябва да продължим да сътрудничим, да си сътрудничим, защото тези петиции са много наброй и е много важно, освен това, да има преглед на регламента Брюксел 2. Госпожа Валина, за една минута. Благодаря. Съгласно Евробарометър от май 2015 година, доверието на гражданите в ЕС е само 40%. Затова има много причини. Кризата с бежанците, политиката на тройката за пестене, фракинга и най-вече това, което направихме, например, при хепатит С. Много са проблемите. Именно за това искаме Европейската комисия да участва по-активно, да дава адекватни отговори. Не забравяйте, че нашата задача е да слушаме и да намираме политически решения на реалните проблеми. В противен случай не сме демократи. Благодаря, господин Аврамополус. Ние се връщаме към вас. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, бих искал да благодаря на госпожа Георинге де Оденберг за изключително интересния доклад. Искам да използвам тази възможност да благодаря на тези депутати, които се изказаха по време на това разискване. Благодаря за техните коментари, които си отбелязах. Комисията по петициите е изключително важен инструмент за спазване на правата на човека, основните права. Ние искаме да се подобри доверието на гражданите в европейските институции. Комисията е твърдо ангажирана да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и с Комисията по петициите, за да гарантира ефикасното разглеждане на петициите. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, уважаеми депутати. Благодаря, госпожа Герингер. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз съм основният докладчик по това досие и много се радвам, че в крайна сметка написахме доклад, който да е обективен, целенасочен. Мисля, че той отразява добре начина по който сме работили и целите за бъдещето. Целта е всъщност, основната цел е да подобрим своята работа. Ако някои колеги реагират с критики на част от текста на доклада. Това, според мен, е нещо добро. Това изпраща сигнал, че има още какво да се свърши. Много сме направили. Да се надяваме, че ще направим още повече и ще работим още по-ефикасно от полза за гражданите. Благодаря на комисаря за много подробното експозе. Мисля, че ние работим заедно да в крайна сметка се появи като плод на усилията на много хора. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Техните коментари бяха изключително ценни. Колегите Албио, Бесера, Бекер, Еви, Мариас, Реда. Искам да се възползвам от възможността и да благодаря на всички координатори, съветници, служители на секретарията, които допринесоха за този доклад, включително колегите Кабесон, Байер и моя личен асистент госпожа Козберска. Въпреки, че имахме различия в началото, сега имаме доклад, който може да се ползва с доверие и имаме много важни препоръки за бъдещето.